So, liebe Kolleginnen und Kollegen. И така, уважаеми колеги, продължаваме с нашето заседание, продължаваме с дневния ред, продължаваме с гласуването. След маратона, който проведохме тази е, сутрин, ни очаква още един такъв маратон, но не е толкова напреднат, но все пак темите са от е, изключително важно значение. И така, точка 12, която се отнася до стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация. Това е една много интересна и важна тема. Е, доклад е подготвен от Мирослав Миколашик. Ще му дадем думата. Моля, имате думата. Вземам благодаря, господин председателю. Дами и господа, колеги, бих искал да подчертая чудесното сътрудничество с всички колеги, докладчите в Сянка и секретарията в процеса на подготовка на текста и гласуването. Духът на сътрудничество и компромис беше решаващ. Същото въжи от страна на основните докладчици. Аз отразих много голяма част от вашите изменения, не само от страна на докладците в Сянка, но и от страна на всички останали, които внесаха изменения. Благодаря ви за тях, тъй като това допринесе за по-високото качество на текста. Имаме и положително послание от страна на правната служба. То е включено в папката ви с материали. Можем да направим констатацията, че е, член 164 ни дава правото да продължим. Също така информираното съгласие на пациента – забраната за финансова изгода и за целостта на личността са принципи, които следва да се спазват. Позволете ми един кратък коментар, за да избегна недоразумение за консолидирано изменение номер 4. Мисля, че там включих искания от страни като Белгия, Холандия и Германия и Обединеното кралство, където се води дебат по въпроса. Мисля, че с тези изменения дебатът в тези страни дори няма да започне. Ще започнем, ще гласуваме обаче искам да ви кажа, че парламентът е, е настроен много положително и това въжи не само за нашата комисия. Държавите членки искат да приемем тази директива колкото може по-бързо. Обеден съм, че не само днешното гласуване, но и гласуването в Страсбург през май – ще е, направи, ще допринесе за благото на гражданите от Европейския съюз. Благодарим на колегата Миколачек. Започваме с гласуването. 57 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се. Нека проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 27 за, 18 против. Приема се. Отиваме на следващата страница. 61 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 62 изменение. За? въздържали се, отхвърля се. 63-то за, против,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 Против. Въздържали се. Приема се. 70 За. Против. Въздържали се. Приема се. 69 За. Против. Въздържали се. приема. отхвърля се, извинете. 71 За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се. Нека проверим. И така, край на гласуването. Отхвърля се. 74-то за. Против. Въздържали се. Отново трябва да проверим. По 74-то изменение. Край на гласуването. 28 за, 24 против. Приема се. Преминаваме към 75-то изменение за против въздържали се, отхвърля се. Разделно гласуване по 76-то изменение. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част са против, въздържали се, отхвърля се. 77 изменение. Седемдесет и седмо изменение за против Отхвърля се. Трето за. Против. Въздържали се. Приема се. 78 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Четвърто за. Против? Въздържали се? Приема се. 80-то за. Против? Въздържали се? Приема се. А, да, изменение 2 на Юри. За, против, въздържали се, приема се. 81. Идентично с 82 за. Против. Въздържали се. Приема се. Пето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Нека проверим. Започнете гласуването. Край на гласуването. 34 за, 19 против. Това беше доста ясно. На следващата страница, седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против. А, нека проверим. По 87 изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Аз видях, че а, не може да се прецени точно и се отхвърля това а, изменение. Изменение 8 за. Против, въздържали се, приема се. 89-то за. Против, въздържали се, приема се. Следващата страница Компромисно изменение 2. Кой е за? Благодаря. Против? Въздържали се? Приема се. 93-то и 94-то са идентични. Кой е за тези две изменения? Благодаря. Против? Въздържали се? Приема се. 95-то изменение за? против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромисно изменение. Първо, кой е за? Против?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 Против. Въздържали се. Нека проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 28 гласа за, 23 против. Приема се 110 изменение за. Против въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение. Трето за, против, въздържали се, приема се. 114 за, против, въздържали се, приема се. А, извинете, отхвърля се. 116 за, 115 е съвместимо. Можем да се върнем към 115. Кой е за 115 изменение? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 116 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 14 за против, въздържали се, приема се. 117-то, против, въздържали се, отхвърля се. 118-то, с устно изменение. Кой е за 118-то изменение? Против, Въздържали се, приема се. 119 за. Против. Въздържали се. Според мен беше отхвърлено, но нека проверим чрез електронно гласуване.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 въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 126 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 въздържали се, отхвърля се. 143 за, против, въздържали се, приема се. 140... 135 за, против, въздържали се, приема се. 136 за, против, въздържали се, приема се. Сто за, против, въздържали се, приема се. 139 за. Нека да проверим по 139. Извинявайте, поправя с председателя по 138 изменение да се гласува с електронните карти. Край на гласуването. Повече от ясно е. 50 гласа за, 6 гласа против. Така че еднозначно. 139 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 140 и 141 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 21. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 142. За? Против? Въздържали се? Приема се. 143 за, против, въздържали се, отхвърля се. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 145 и 146 са идентични за, против, въздържали се, Нека проверим. И така приема се. Двадесет и трето изменение – плюс изменението от комисията Юри. Пето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Юри 4. Изменение от Юри. Комисията Юри за? Против? Въздържали се? Приема се. 147 и 148 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 24. то Отпада. Продължаваме с 150-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Не е ясно. Нека гласуваме с електронните карти. Започнете гласуването. Край на гласуването не беше много ясно. 28 гласа за, 26 против. Приема се. 151. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да проверим 25-то изменение. Край на гласуването. 32 гласа за, 22 гласа против. Приема се. Компромисно изменение 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към 154. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 155, следващата страница. За, против, въздържали се, отхвърля се. 26 и Юли 8. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 27 и Юли 7. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 28 за против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. Юри 9 за, против, въздържали се, приема се. Юри 10 за, против, Приема се. 156 с устно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Следващите са идентични. Кой е за 157 и 158? Против. Въздържали се. Приема се. 30 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 159 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега имаме консолидирано изменение 4. Кой е за? Против. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Консолидирано изменение 4. Край на гласуването. Приема се. Съвсем ясно. Сега 162. Кой е за? 162 на следващата страница 17. Против. Мисля си, че има объркване. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте 162. Страница 17. Край на гласуването. Абсолютно ясно. Приема се. Сега отиваме на... към 168. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 38. Кой е за? 38. Против? Въздържали се. Приема се. 177 за. Против? Въздържали се. Отхвърля се. 179 е следващото. Не. Не, отпада. Не, извинете, 179. Кой е за? Против? Въздържали се. Мисля си, че се отхвърля, но нека да гласуваме по електронен път. Край на гласуването. Да, нещата са ясни. Отхвърля се. 180. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 181. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 182-183. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 184. Кой е за? Против? против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 185 за, против, въздържали се, приема се. 42 кой е за? Против, Въздържали се. Приема се. 43. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 186 за. Против. Въздържали се. Приема се. 187 за. Против. Въздържали се. Приема се. 188 за. Против въздържали се, приема се. 189, кой е за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 190 и 121 са идентични, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 192 и 193. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 45 за. Против. Въздържали се. Приема се. 194. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 46. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 195. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 46. 2. 46. Втора част. Трябва да гласуваме за втората част на 46. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 47. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 48. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 196 за. Против? Въздържали се? Приема се. 197. Кой е за? против, Нека да проверим по електронен път. 197. E e един човек повече от НП. Трябва един човек от НП да извади картата си. Той още не го е направил. Аха, вече всичко е наред. Така, нещата са ясни. Приема се. Сега 49. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 128. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 199. Кой е за? Против? против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 51, кой е за? Въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 53, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Да, госпожо Хаси, устно изменение по 54. Имам устно изменение за да бъде приведено това законодателство в съответствие с първия доклад от Йо Лайнен, за който сме гласували. Така че първият абзац текстът е казва удължено с 2 месеца, а не с един месец така както ние решихме тази сутрин. Благодаря ви. Няма възражение. Добре. Нека, нека да гласувам за 54 за, заедно с устното изменение. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. Винаги е правилно да се прави това, което смята председателя 55. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 200 и 201. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 56 и 202 и Юри 11. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 203. Кой е за? против, въздържали се, приема се. И така, два, двете окончателни гласувания за доклада. Започваме електронното гласуване. ЕПП София. Е, отново един човек от НП е в повече. Госпожо Шнелхарт. Сега всичко е наред. Да, много убедително. 56 за, няма против, един въздържал се. Поздравления. И второто гласуване за проекта на законодателната резолюция. Отново електронно гласуване. Моля гласувайте. Which one? Abstimmung beendet. Гласуването приключи. Същият резултат 53 за, никой не е против, един е въздържал се. Поздравления за докладчика. Следващата седмица ще има голяма конференция в Мадрид – международна конференция по трансплантация на органи. И там докладчикът ще се изкаже. Да, заповядайте, имате думата. Само бих искал да ви благодаря, господин председател, за това, че ни насочвахте по време на гласуването и благодаря на колегите за тяхната толкова убедителна подкрепа. Смятам, че това е добър резултат в предверието на конференцията в Мадрид следващата седмица. много хиляди души в Европа ще имат полза от това, за което ние сега гласувахме за тях. Това е въпрос на живот и смърт. И сега следващата точка от дневния ред също така се отнася до трансплантацията на органите. План за действие за укрепване на сътрудничеството между държавите членки. Господин Родригес е докладчик. Преминаваме към гласуването. Изменение 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 9. Кой е за? Enthaltung angenommen. Приема се. Изменение 10. Кой е за? Против? Нека да проверим по електронен път. 10. Check ended. Така гласуването приключи. 24 за, 33 против. Отхвърля се. Изменение 11. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 12. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Юрий, 3, кой е за? Моля? Не, няма да се гласува по него. Няма да се гласува. 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 14 за. Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 1. Кой е за?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 против, въздържали се, приема се. Юри 5, кой е за? Против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Юри 5, моля гласувайте. And the Abstimmung. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Консолидирано 2. Кой е за? Кой е против? Трябва да проверим и това. Моля, гласувайте по електронен път. Abstimmung geschlossen. Край на гласуването. 29 за, 26 против. Приема се. 24. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Юри 9 за. Против. Въздържали се. Мисля се, че са отхвърлено. Нека да проверим. Юрия 9. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. beendet. Край на гласуването. Да, добре, правилно съм забелязал. Отхвърля се. Отхвърля се. 25. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 26. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 27. Кой е за? Против, приема се. 28. Dagegen. Против, въздържали се, приема се. 29. Кой е за? Против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. Следващото се оттегля. Юри А. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Юри Б. За против, въздържали се, приема се. 2. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Три, Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Четири. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Пет, Кой е за? Против, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. И сега окончателно гласуване по доклада с измененията. Моля, гласувайте. Е Гласуването приключи. Много убедително 58 за, няма никой против, един е въздържал се. Поздравления за докладчика и вашата работа. Благодаря ви. Thank you.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 Abstimmung geschlossen. Край на гласуването. Добре, че проверихме. 26 на 27 приема се. 23 и 25 са идентични, който е за. Против. Ще трябва да проверим. 23 и 25, моля гласувайте. Abstimmung beendet. Край на гласуването. Пак добре, че проверихме. 25 за, 24 против, 26.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 против, въздържали се, приема се. Номер 4. За. Против, въздържали се, приема се. 35. За. Против, въздържали се, отхвърля се. 34. За. Против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, приема се. 38 и 40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 Край на гласуването. 54 за, 0 против, 1 въздържал се. Поздравления за госпожа Розбах. Колеги, чудесно се справяте. Мисля, че успяхте да си спестите посещение в фитнеса, тъй като много физическа дейност извършихте с дигането на ръцете. Имаме обаче още гласуване по Бялата книга. И така.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 Приема се. 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега окончателното гласуване на доклада. Поименно гласуване. Абсолютно. Край на гласуването. 51 за, 1 против, Но въздържали се. Поздравления! Това е стъпка към енергийно ефективната економика с ниска въглеродна интензивност. Пулс.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 за, против, въздържали се, приема се. Номер 20. Устно изменение от зелените бас екаут. Става дума за горите. Приема се. И така, 20-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, да проверим. Гласуваме 22 изменение. Abstimmung beendet. Край на гласуването. 27 за, 25 против. Приема се. Обръщаме на следваща страница. 24-то изменение за против, въздържали се, приема се. 25. За, против, въздържали се, приема се. 26. За, против, въздържали се, отхвърля се. 27. За, против, въздържали се, приема се. Юри 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. 29. За. Против. Въздържали се. Приема се. 28. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 300 изменения, Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Втората част на 300 изменения. Моля, гласувайте. Abstimmung beendet. Also, doch deutlich dafür. Ein Край на гласуването. 31 за, 21 против. 31 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 32. За. Против. Въздържали се. Приема се. 34. За. Против. Въздържали се. Приема се. Реги 13. Извинявайте. Преди това 35-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега стигаме до Юри 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. 36. За. Против въздържали се, приема се. Тридесет и седем. За. Против. Въздържали се. Приема се. 38 разделно гласуване. Първата част за. Против.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 въздържали се. Мисля, че се приема, но да проверим. Гласуваме 45-то изменение. Добре, че проверихме, но отхвърля се. Картата ми не е в мен, но гласувах. Съжалявам, казва председателят. Гласуваме по електронен път, така че трябва да... Трябва ви карта. Продължаваме. 46-то изменение. За. Против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 и 65 са идентични. За. Против. Отхвърля се. Да проверим. Гласувайте 64 и 65 изменения. Край на гласуването. Отхвърля се. Шисей ше за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 67. За. Против въздържали се, приема се. 68. За 68 измерение. Против. Въздържали се. Да проверим 68 измерение.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 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против. Мисля, че трябва да проверим. Гласувайте 92 изменение. Abstimmung geschlossen. Край на гласуването. Резултатът е пределно ясен. Отхвърля се. 94. За. Против. Въздържали се. Приема се. 95. За. Против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 Въздържали се. Приема се. 84 за. Против. Въздържали се. Приема се. 97 за. Против. Въздържали се. Приема се. 104 за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 112 за. Против. Въздържали се. Приема се. Реги 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 115 Ричард Зебер. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 117 разделно гласуване. Първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. 119 за. Против. Въздържали се. Приема се. 120 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 116 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. 128 за, против, въздържали се, да проверим. 128. Гласувайте. Abstimmung beendet. 30 dafür, 24 dagegen angenommen. 129 dafür, 129 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 130 за. Нека проверим 129 с електронно гласуване. Край на гласуването приема се. Много добре. И така, преминава към 130 изменение на Теодорус Килакакис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 113 разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 то за, против, въздържали се, отхвърля се. 134 за, против, въздържали се. Нека проверим. Гласувайте с електронните карти по 134-то изменение. Край на гласуването. 26 гласа за, 28 против. Отхвърля се. 135 за. Против. Въздържали се. Приема се. 139 за. Против. Въздържали се. Приема се. 137 за. Против. Въздържали се. Приема се. 141 за. Против. Въздържали се. Приема се. 142 за против, въздържали се, отхвърля се. Реги 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реги 14 за, против, въздържали се. Нека проверим по Реги 14.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 148 за, против, въздържали се, приема се. Реги 15, кой е за? Против? Въздържали се? Нека проверим. По Реги 15. Нека по електронен път. Край на гласуването. Ясно мнозинство за. Реги 22. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 138 изменение, рождено гласуване по първата част, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втората, по втората част са против, въздържали се, приема се. 140 изменение, кой е за? Против, Въздържали се. Приема се. 136 за. Против. Въздържали се. Приема се. 151 за. Против. Въздържали се. Приема се. 152 за против, въздържали се, отхвърля се. 153-то. То 52 електронно гласуване. Край на гласуването. Видях, че е отхвърлено. 153 Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 154 за. Против? Въздържали се. Отхвърля се. 155 за. Против? Нека проверим. 155-то изменение. Гласувайте електронно. Край на гласуването. На косъм беше. Отхвърля се. 156 за. 156 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 158 за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, приема се. 159 за, против, въздържали се, приема се. Юри 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 161 за. Против. Въздържали се. Приема се. Нека проверим. По 161 изменения, моля гласувайте. Край на гласуването. 30 гласа за, 23 гласа против. Приема се. Сто второ изменение за, против. Не мога да разбера. Ако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 въздържали се, прие. Отхвърля се, извинете, 169 за, против, въздържали се, отхвърля се, 170 за, против, въздържали се, приема се. 171 за, против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. Приема се. 27 гласа за, 20 гласа против. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. 10 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 изменение за против, въздържали се, приема се. 12 изменение за против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за против, въздържали се, приема се. 14-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 15-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 16-то за, против, въздържали се, приема се. 17-то изменение за, против, въздържали се, Приема се. И така преминаваме към Юри Е. Юри Б, казва председателя, все пак за, против, въздържали се, приема се. Юри С, за, против, въздържали се, приема се. Юри Е. За, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към крайното, последното гласуване за днес. Доклада на Викторио Поди. Нека Гласуваме с електронните карти. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 49 гласа за, 3 гласа против, 2 въздържали се. Поздравления за докладчика. Това е един много важен а, аспект а, от а, опазването на климата. Днес постигнахме един рекорд при гласуването. С гласуването приключихме, но пък заседанието продължава. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, която е Точка 17. Доклад от Кристофър Фелнер. Предоставена на информация относно лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание. Господин председател, ако нямат нищо против, аз ще изчакам малко, докато хората, които напускат в момента, напуснат залата. Председателя, да, така ще е по-добре. Come here. tomorrow morning. Bien. Alors, pour les courageux qui restent. За храбрите, които останаха в залата, ще продължим по дневния ред с информация относно лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, изменение на регламент, не, извинявайте, изменена директива 2001-83, господин Кристовър Фянер ще вземе думата. Да с най-голямо удоволствие ще започна представенето на моя проекто доклад, посветен на информация за пациентите. Първо, най-важно е да признаем, че имаме проблем. Ние имаме огромни недопустими различия в достъпа до информация в рамките на Европейския съюз. Това неравенство в достъпа застрашава здравната система и здравеопазването с това, че ще има значително неравенство. Онези, които не знаят английски, могат да не получат достъп до информация. Освен това, има много ненадежна и неконтролирана информация, особено в интернет. Наша отговорност е да гарантираме това, че трябва да има също безопасна и контролирана информация. И трябва да се увеличи грамотността на пациентите, когато става дума за тяхното здраве. Смятам, че тази информация е от решаващо значение, защото без нея не можем да дадем на пациентите реални права и възможности. Помолих комисията да отговори на тези въпроси, но не получих пълен отговор. Аз смятам, че това е само една част от мозайката, обаче важна част от мозайката. Но предложението на комисията изисква много сериозни промени. Вие имате 40 страници от промени, които аз представих и ще се постара да се средоточа върху най-важните пет промени, които аз предлагам. Първо, смятам, че предложението на комисията не включва гледната точка на пациентите и трябва това да се промени. Внимание трябва да се премести от сектора към пациентите. В началото се говореше много за правото на сектора да разпространява информация. Аз не се интересувам от това. Аз смятам, че пациентът има право да знае и съм заинтересован от това. По тази причина аз се стремих да променя навсякъде, където се говори за разпространение на информация, да се говори за предоставяне на информация и да говорим не за право, а за задължение да се предоставя информация. Особено да се предоставя най-важната информация и според мен това трябва да бъде задължение. Тук става дума за листовката и за спецификацията на продукта. Това е контролирана информация. Ние Работихме по това чрез агенциите в цяла Европа и смята това е задължение за всеки, който има право да продава лекарства на пазара, да предоставя тази контролирана информация на обществеността. Второ, не смятам, че някой днес тук, може би един-два от слушатели, но не мисля, че някой от депутатите би искал да има реклама за лекарства. Американската ситуация не е образец за нас. Това е по-скоро пример за това какво не искаме. Затова аз се стремих да укрепя съществуващата забрана за реклама на лекарства, отпускани по лекарска е, рецепта. Аз говорих за привличащата и блъскащата информация, ако мога така се изразя. Тоест информацията, която може да поискате и да видите, само тази информация трябва да бъде позволена. Никаква непотърсена информация не трябва да се допуска. За това изцяло извадих от моя доклад информация предоставена в медицинските периодични издания. И никаква информация не трябва да се натрапва, да се налага през, чрез медиите, например телевизията. Не трябва такава информация да се предоставя. Трябва да се предоставя само информация, която е поискана. Също така исках да реша един проблем, свързан с това, че първоначалното предложение не предвижда участие на пациентите и на медицинските работници. За това се стремях да привлека тези две групи в изпълнението на директивата, а също така при разработване на насоките. Защото насоките за това, как тези норми трябва да се прилагат, са важна част при засилването на забраната срещу рекламата. Трябва да се гарантира това, че никаква информация няма да се промъкне като реклама. Затова се стремях да гарантирам участието на медицинските работници и пациентите при разработването на насоките и наблюдението на изпълнението им. Аз мятам, че това е важно, защото те са онези, които ще имат полза от предложението, затова те трябва да участват в изготвянето му. Има нещо, което няма в предложението, и, но това е нещо, което аз обмислих. Трябва да се въведе определена структура за надзор и жалби. Тази структура трябва да се занимава с надзор тя трябва да разглежда жалбите и в нея трябва да участват представители на пациентите и на медицинските работници. Тази структура трябва да санкционира всички, които нарушават правилата. И аз мога да се върна към този въпрос, ако намеря подходящ му отдел. В момента не съм включил това в моят предложение, но мисля много по този въпрос да има един орган за разглеждане на жалби. В много държави, например, в Германия има такъв орган, който наблюдава рекламата. И този орган също така разглежда и жалби. Мисля си, че един подобен орган също така може да бъде създаден. Четвъртата ми точка е, че аз се стремих да изясня приложното поле на тази директива. Смятам, че всички знаем за някои съдебни решения, в някои страни, които са доста нежелателни за нас, според мен. Например, журналисти са били сметнати като лица, които са длъжни да прилагат тази директива. Мисля си, че ясно трябва да посочим, че не искаме да регулираме индустрията. Трябва да регулираме у нези, които притежават разрешително за опериране на пазара. Смятам, че журналистите, пациентите, частните лица трябва да могат да изразяват личните си възгледи за лекарствата. Аз мисля, че това е важна роля на, на Сдружението на пациентите и на други организации лица. Затова аз изрично посочвам, че тази разпоредба не въжи за тях. Обаче е важно да се посочи, аз го направих, че това не въжи, ако те действат от името на сектора или дори в интерес на сектора, когато те не действат по независим начин. Сам когато те действат независимо, тогава те имат право да изразяват своето мнение. Това е въпрос свързан с свободата на словото. И последно, също така подчертах, че най-важният канал е и трябва да бъде канал на информацията. Трябва да бъде лекарят, който предписва лекарството. Всички останали канали за информация трябва да бъдат допълнителни, допълващи и трябва да се основават върху взаимоотношенията между лекаря и пациента. Трябва да помним, че има нужда от такава допълваща информация защото средното време, което лекарят отделя за пациента преди да препише лекарство е 5 до 7 минути. И в много ситуации, в такива конкретни ситуации, човек може да не бъде много възприемчив към информацията, която му е необходима. Много листовки, които се съдържат в упаковки на лекарствата, се губят. И обикновено от хората казват, че те губят тези листовки, защото просто не могат след това да ги сложат обратно в кутийката. Затова е много важно да има допълваща информация и тази информация, за която ние говорим тук, трябва да бъде допълваща информация. Така че това са за мен пете най-важни момента, на които аз се съсредоточих в моя проекто доклад. Бих искал да спомена също, че някои колеги, поне един-двама, които питаха дали няма да бъде добре да се отложи цялата тази дейност, защото ние ще при изслушването с господин Дали той каза, че може би ще бъде преразгледано предложението на комисията. Аз не съм съгласен с този подход. Първо, наша задача е да извършим преразглеждане на това предложение. И ако комисията евентуално реши да преразгледа предложението, аз не искам тя да преразглежда предложението само възоснова на това, което е казал съвета. Съветът се занимава с темата и предоставя своите заключения и изявления. Важно е обаче и нашият глас да бъде чут. Така че, ако има други предложения от комисията, то тогава аз смятам, че ние трябва да представим нашето становище. Просто исках много ясно да заявя моята позиция. И последно по място, но не по значение, бих искал Разбира се, да благодаря на всички, които са ми помагали. Разбира се, секретарията, нашите прекрасни сътрудници. И също бих искал да благодаря на всичките сдружения на пациентите, които много допринесоха за оформянето на доклада. Много бях вдъхновен от множеството срещи, които проведох и смятам, че тези предложения, които получих от тях, са много важни. Сега очаквам предложения от вас, колеги. И искам да ви кажа, че не съм заложила егото си, готов съм на преговори, готов съм да чуя вашите съвети и съм готов да отразя колкото се може повече от вашите предложения. Благодаря на докладчика за качеството на неговия доклад. Давам думата на господин Перело. Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да се извиня от името на господин Перо, който е докладчик Сянка. Той не може да присъства на това заседание – но неговото и моето мнение, както и мнението на редица други колеги, е идентично. В фармакобдителността и в другите сфери върви много сериозна дейност във всички държави членки, както и в научно-изследователската дейност. Това е изключително важна сфера за бъдещето. Ние виждаме, че става дума за защита на здравето и живота на хората. Ние виждаме огромно нарастване в тази сфера. През последните години има инициативи за укрепване на съществуващи механизми и предлагания механизъм е много своевременен. Обаче има някои моменти, които предизвикват скептицизъм. някои елементи от текста. Мисля, че можем да извлечем полки от това, което се случваше през следващите няколко години, именно, че когато държавата не се намесва, това е обикновено в ущърп на хората, на пациентите. Трябва да извлечем полки от миналото, трябва да обмислим грешките преди да формулираме предложения, както имаме днес предложение пред нас. Идеята е да се промени правната основа за предоставянето на информация на пациентите за лекарствените средства. Ние не сме съгласни с отправната точка. Не виждаме социална потребност от това. И пациентите и медицинските работници не искат това. Всъщност има желание да се промени регламента. И към това се призовава. Независимо от това, че пациентите имат достъп до огромен обем информация, това не означава, че пациентите могат да взимат информирани решения по фармакологичните качества. Тук има много голяма асиметрия между гражданите и фармацевтичната индустрия. Извършва се много дейност в тази сектора. За това информацията, предоставена на пациенти, трябва да бъде оставена в ръцете на хората, които професионално се занимават с медицина. И с това трябва да се занимава компетентен орган. Това ще се отнася до предоставяне на информация за пациентите. Би било погрешно, и то това ще бъде много скъпа грешка за държавите членки, ако те провеждат проверки за всеки конкретен случай. Ние знаем, Какви са предимствата на развитието на пазара? Фармацевтичният пакет вече е нещо, върху което давна се работи и той вече ни предлага полезни инструменти за регулация в тази сфера и максимално използване положителните аспекти на законодателството. Това предложение на комисията, при цялото ми уважение към нея, не съдържа основните моменти, които позволяват да имаме една добра директива. Казано с прости думи, като прочетох текста, виждам, че ще има повече затруднения да се преработи тази директива, отколкото да се създаде нова. Ние не смятаме, че моментът е подходящ. Ние не смятаме също така, че това предложение отговаря на заявената цел. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегата Фелнер. Тази тема обсъждам от доста време. И той каза точно това а, и даде отговор точно на въпросите, на които а, отреагира колегата, който сказа преди мен, че всичко трябва да го от, отречем. А господин Фелнер назова точно моментите а, и точките, които а, трябва да бъдат а, разгледани. Не смятам, че вашето предложение е много удачно с това, че всичко трябва да се отрече. А, вие смятате, че по този начин а, се а, слага някакво взривно вещество вътре. Но това не е така. А, трябва тази щекотлива информация да е в ръцете на тези, които са упълномощени да разполагат с нея. Трябва да имаме а, нова визия. Да имаме предвид, а, че имаме един нов тип пациенти. Не трябва да караме пациентите да разполагат само с 5 до 7 минути при своя лекар. Трябва нашия пациент да разполага с сертифицирана информация. Това е нещо, което ние можем да внедрим като парламент. Да се упражнява контрол от а, съответните власти в съответната държава членка, но трябва възможностите на пациентите да бъдат разширени и обогатени, така че те да имат достъп до повече информация. А, особено зелените искате да а, отложат гласуването. Вие сега а, отричате това, което беше споменато. От страна на съвета трябва да имаме мнението на масата и разполагаме с него. Сега ни трябва мнението на парламента. Ние да сме достатъчно силни, достатъчно креативни, за да съставим едно такова становище. Като докладчик в Комисията по промишлеността, искам да се огранича в няколко точки с а, тази промяна, която предложи колегата Фелнер, ще имаме възможност на първо място опътването да бъде разбираемо за пациентите. И не само това, опътването трябва да е разбираемо, но трябва а, да бъде публикувано на всички езици в интернет. Това е което предлага колегата Фелнер. И точно а, във времето, когато хората пътуват из цяла Европа и не искат да носят опътванията със себе си, е много добре да има такава сертифицирана информация в интернет. За това става въпрос. А, беше споменати въпроса, кои канали трябва да се използват. Всичко сринахме. Ам... Не разбирам защо колегата а, тук ам, говори, че всичко трябва ам, да бъде отеглено. Много хора са работили години наред. За това да няма реклама, да не се рекламира, да не се рекламират ам, лекарства, които подлежат на предписания от лекарите. нека там, където е възможно, властите да а, ограничат и забранят всякакъв вид реклама на а, лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. Това, което е важно за нашите граждани, е тяхното собствено здраве. Нека не забравяме, че някой трябва да се заеме с това сертифициране на европейско ниво това ще е, е ЕМЕА. Е, има седалище на ЕМЕА в Лондон и Лондон има нужда от финансови средства. Ние като бюджетен орган Европейския съюз трябва да го имаме предвид това. Е, трябва да предоставим повече средства на агенцията. И това е една логична последователност. Радвам се, че комисарят Дали не отегля предложението, а приема всяко изменение, което ние а, внасяме. Благодарим на колегата Фелнер за неговата работа и за неговото търпение. Благодаря, Йорго. Благодаря, госпожо председател. бих искала да коментирам процедурен въпрос. Дали трябва в парламента да имаме законодателен процес, защото комисария дали пое ангажимента да направи преоценка. И тъй като тук има представител на комисията, искам да попитам – Ще преработи ли комисията това предложение или не? И след отговора бих искала да продължа. Готова ли е комисията да отговори на този въпрос? не е точно такава практиката, но ако комисията желая да отговори само на този въпрос, по-късно ще й дадем думата и да отговори на други въпроси. Благодаря, госпожо председател, за тази възможност да разгледам този въпрос. Комисарят Дали по време на изслушването пред вашата комисия действително каза, че би искал да промени предложението и гледната точка на пациентите да бъде по-силно застъпена. Може би това не е било разбрано добре и се изтълкувало като намерение на комисията да представи изменен, ново предложение и по този начин да е, стопира процесът. Комисарят Дали има намерението да получи докладът от вашата комисия и да го прегледа внимателно, така че би било погрешно, ако се възприеме, че институционалният процес трябва да спре. Благодаря, госпожо Хаси, заповядайте. Благодаря за това пояснение. Комисарят Дали каза, че той ще се погрижи гледната точка на пациентите да бъде отразена по-добре и след това ще проведем съответните дискусии с вас, т.е. парламента. По точка 53 от правилника, ако комисията информира парламента или ако отговорната комисия разбере, че комисията възнамерява да промени своето предложение, водещата комисия отлага обсъждането на въпроса до получаването на новото предложение или изменението от комисията. Би било много тежко, ако започнем работа по законодателно предложение и заедно с това знаем, че се работи по ново предложение, а пък съществуващото е блокирало, но в съвета. Възможно е, е ние да излезем с незаконодателен доклад и този процес е много по-лесен. Ако започнем пълен законодателен процес можем да проведем множество преговори, от които да няма абсолютно никаква полза и никакви резултати. Ето защо моето предложение координаторите да обърнат внимание на точка 53 от правилника и да видят какви альтернативи е, е, съществуват. преди да получим предложението на комисията. И, така, за да обобщя моето предложение, да не взимаме решение за крайния срок за внасяне на изменения. Питър Лиза има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Искам да се а, опитам да направя една връзка а, между това, което беше казано между колегите преди мен – Искам да поздравя и докладчика за неговата работа, тъй като той е предоставил много информация за връзката, която искам да изградя. Той ни предоставя основата за тази връзка. Предложението на комисията, какъвто е към днешна дата, без измененията, от господин Фелнер, мога да кажа, че предложението е лошо. Това, че този е, доклад, че това предложение на Европейската комисия критикува, получава подкреп от моя страна. Но от друга страна, е, това предложение е огромен шанс за нас, като комисия, като парламент, тъй като комисарят казва, аз споделям тази критика. Аз също съм на мнение, че предложението не е добро и искам съвместно с вас, като комисия, като парламент, така да преструктурираме това предложение, че пациентите да бъдат поставени в центъра на вниманието, а не индустрията. Това е една много важна точка. Ние имаме един огромен шанс, една огромна възможност – това ни задължава да положим усилия. Бих искал и да кажа, че ще се опитаме да намерим един широк консенсус. Хубаво е, че колегата Фелнер каза, че няма да има изменение, което да е толкова свещено, че да не може да бъде а, обсъдено. Ние искаме да постигнем едно а, широко съгласие и тук и в пленарна зала, така че а, на институционално ниво това предложение е да приемливо. тези, които са по-дълго време, знаят, че комисарът става и казва, да, има няколко изменения, които подобряват предложението на комисията, останалите трябва да отхвърлим. Това е обичайната процедура, но аз съм убеден, че ако постигнем нещо с голямо мнозинство, то господин Дали няма да каже това, че някои неща трябва да се подобрят, а че парламентът а, е станал по-добре с помощта на измененията от страна на парламента. Трябва да обсъдим още веднъж тази тема. От политическа гледна точка ще е глупаво от наша страна, ако не използваме тази възможност или ако не определим посоката в рамките на Европейския съюз. Искам да благодаря още веднъж на колегата Кристофер Фелнер, който е включил позиции, които са много важни, за да се подобри лошото предложение от страна на Европейската комисия. Пациента трябва да заема централно място и не става въпрос за това какво може или какво се разрешава на а, индустрията, ами става въпрос за предоставяне на пълната информация на пациента. Когато а, той иска, трябва да му бъде предоставена тази информация, но да, да не му се предоставя, когато той не я иска. Не мога да се представя защо една фармацевтична а, фирма наема страница в а, вестника и публикува всичко, що се отнася до а, здравето. Защо трябва една фирма а, да си купува една страница, когато няма търговски интерес? За мен това е, е чиста реклама. Това, което предложи господин Фелнер, зачеркваме това. И ако зачеркнем, ако забраним рекламата, това ще е много голяма стъпка напред. Разрешената информация, каквато е обяснителната бележка към лекарствата, трябва да е на разположение без всякакви ограничения. Ако пациента иска да е, има тази обяснителна бележки на друг език, това е един проблем, когато хората са на път или когато хората говорят някой малцинствен език защо да не облегчим този режим, така че да няма ограничения и тази информация да бъде разрешена? Това е също много важна точка. ние трябва и да подобрим информацията, която се съдържа в опътването, в листовката. В доклада е, е казано нещо по този е, въпрос. Ам, както и в е, доклада за фармакологичната бдителност говорим за това. Трябва да има един последователен подход. Има един много тежък въпрос, по който трябва да постигнем съгласие. Това не е толкова просто. Как ще подходим с въпроса свързан с интернет? Най-доброто решение, според мен, е, ако там се публикува информация, която е предварително разрешена. Но от страна на някои държави членки се изказва съмнение относно правната основа. В нашата страна има такива съмнения, но те не са толкова много, колкото в Швеция. В момента аз съм на мнение, не съм юрист, но аз съм учил и знам, че ако се попитат трима юристи за тяхното мнение, то тогава ще получим четири мнения. Може би юристите имат друго мнение, но аз като лаик смятам, че не може да се публикува информация в интернет без да бъде проверена преди това. В много страни има забрана. Тази забрана може малко да се разчупи, малко да се облегчи. Това не значи, че е, се правят ам, някакви се нанасят някакви вреди. Аз смятам, че информация, която е, е разрешена предварително и се публикува в интернет, това е сигур, сигурния път. М все пак, може би, може да се стигне до манипулации швейцарския подход може би, шведския подход може би е добър в Швеция, но не знам дали ще е уместен за всички останали 27 държави членки. искам, бих желал по тази точка да работим допълнително. Въпросът е, че имаме една добра основа, върху която да градим по-нататък и ще се радвам, ако постигнем един консенсус. Благодаря, Питър. Господин Багар, ако искате да добавите нещо от името на Европейската комисия. Господин председателю, искам само да допълня нещо към това, което казах преди. разбира се, господин Фелнер е обхванал цялата проблематика на въпроса. Аз смятам, че проверката, която се извършва от страна на новия комисар Дали, ще доведе до една интересна дискусия и идеите, които са включени в този проекто доклад, са много интересни. Те са един сбор от такива идеи, които можем да развием бъдеще в позитивна насока. Няма да се изказвам по отделните аспекти за момента. Благодаря ви. Е... Госпожа Гербер. Благодаря ви. Темата е много важна. Искам първо да поздравя докладчика в доклада му има много ценни мисли и, и според мен като цяло е балансиран. Ние отдавна говорим за информиране на пациентите и аз съм с впечатлението, че от самото начало имаше съпротива срещу предложението на комисията и сега то се превръща в конструктивен дебат. Според нас предложението на комисията трябва да се промени, но на нас определено ни трябва по-добра информация за пациентите. Искаме пациентите да разполагат а, с информация и да имат право на глас, така както и потребителите имат право на глас. Мисля, че ние имаме възможност да направим нещата такива, каквито трябва да бъдат. Необходимо е да се представя вярна и точна информация. Информацията трябва да бъде проверена преди да бъде публикувана и в крайна сметка в центъра на нашето внимание трябва да бъдат пациентите, не индустрията. И това предложение мисля, че ще бъде от полза за пациентите. Когато аз отида на лекар, понякога той няма достатъчно време да ми, да ми даде онази информация, която аз искам. Необходимо е да проверим качеството на информацията. Според съвета няма нужда от законодателни решения, тъй като в интернет има достатъчно информация. Аз обаче не съм съгласна. лекарите имат, разполагат с не повече от 10 минути, за да обяснят на пациентите това, е, което ги интересува. Ето защо ни трябва някаква е, процедура. Първо, информацията в листовките трябва да бъде по-ясна, по-проста. И тази информация ще се предоставя от производителите. Но заедно с това трябва да има някакъв вебсайт от общ характер, на който да се предоставя допълнителна информация за различните лекарства. Без да се предостави информация на пациента за съответните болести, и тази информация да идва не само от производителите, да речем, ако един пациент има високо кръвно налягане, да може да отиде в интернет и да види а, по какъв начин а, да се лекуват. Не, е, не е необходимо да да става дума само за лекарства, но за начин на хранене, за физически движения и така нататък. И аз мисля, че ние в Европейския парламент трябва да покажем ясно на държавите членки, че искаме и те да предприемат нещо. Не е необходимо решението на тези проблеми да е, идва от, само от Европа. Никой друг не иска думата. Скъпи колеги, мисля, че сме съгласни по отношение на целите, а именно, че предложението не ни удовлетворява. Ние водим дебат по най-добрите процедури за това как да работим по конструктивен начин с комисията. Тази вечер в залата присъстват много малко депутати, така че не е много лесно да вземем решение. Ето защо аз ви предлагам да изпратим утре сутрин въпроса на среща на координаторите и ако те искат да повдигнат осново въпроса в 10 часа, когато отново започне заседанието на комисията. С други думи, можем да пред... може да се отправи предложение, да рабо... докладчите в сянка да започнат работа, да излязат с едно по-обосновано предложение, но в крайна сметка да предоставим на координаторите да решат. Да, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че съм малко изненадан, защото аз имам телефон. И никак не ми е приятно, когато интересни, важни, спорни въпроси се превърнат в процедурни въпроси, но това се случва. чух различни становища от страна на социалистите и зелените, но според мен онова, което социалистите казаха, е нова информация и много съжалявам, че те искат просто да отхвърлят. Е, бих очаквал такъв, такъв подход от съвета или Испанското председателство, но не от соци... групата на социалистите. Да не забравяме, че Европейския парламент настоява за такова предложение около... от около 8 години. И сега, за да отговоря на казаното от колегите, колегата от социалистите казаха, че решението трябва да дойде от здравните професионалисти. Да, съгласен съм с важната им роля и съм го записал в предложението. Не можем обаче да твърдим, че от страна пациентите няма искания на английски език. Има един израз The proof of the of the pudding is in the eating, т.е. нещата стават ясни едва тогава, когато се запознаем с тях на практика. Става дума в случая за това, че много граждани получават неконтролируема и неточна информация. И това е причината, поради която настояваме да се предприеме нещо. И мисля, че не можем да кажем, че пациента са слаби, те са просто различни. Няма един пациент. Аз лично имам хронично заболяване, по-точно астма, и мога да боравя с информацията по заболяването, от което страдам. Има много пациенти, които стават специалисти по заболяването си. Аз посетих медицинската служба в парламента, поисках ново лекарство, показах им халатора и попитах дали мога да получа а, рецепта. И в, а, на отражението в огледалото видях, че лекарът влезе в Google. Надявам се, че е посетил а, тази страница, която трябва. Само, че това, това което представяме, не е решение на, на всички проблеми на а, пациентите. Сега всички знаем, че има хора, които искат да решат всички въпроси не е това правилният подход. Трябва да разгледаме нещата елемент по елемент. Когато разговарях с господин Дали, аз му казах, че искам да чуя неговото становище. Той каза, че иска да отрази в по-голяма степен гледната точка на пациентите. И това, което аз се, напи... се опитах да направя, е тази гледна точка да бъде застъпена. И за нас това е чудесна възможност да повлияем върху комисията. Ние казваме, че искаме предложението да бъде преразгледано. Ами това правим. Госпожа Хаси каза, че може би има и други начини да представим становището си, но традиционният начин да представим становището си е дебата, промяната. Не ми казвайте, че трябва да излезем с доклад по собствена инициатива и че компромисът там ще бъде по-лесен. Аз всъщност нямам време да чакам. Ето защо смятам, че ние трябва да си свършим работата, която ни е възложена. Аз съм, нямам нищо против да оставя въпроса на координаторите, но не ми казвайте, че трябва да се откажем от задачата, заради която сме били избрани. Не мисля, че има разногласия по същество. Мисля, че всички ние сме а, съгласни, що се отнася до необходимостта да предоставим на пациентите всички възможности, за да могат да взимат информирано решение. Аз, честно казано, не бих си позволила да взема решение, тъй като сме много малко. Може би да върнем на координаторите въпроса. Няма да загубим кой знае колко време. По този начин нещата ще могат утре да се пояснят и след това ще видим какво ще направим. Това ви предлагам. Мисля, че това е най... Така, от всички лоши решения, това е най-малко лошото. Съгласни ли сте? Добре. Приемам това, казва докладчика. Благодаря ви. Сега преминаваме към последната точка от дневния ред за днес. Това е доклад относно съобщението на Комисията Подход на общността за превенции на природни причинени от човека бедствия. И давам думата на Жоао Ферейра, нашият докладчик по темата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Разбира се, всички знаем за скопшните събития в Мадейра и във Франция. И бурите, които наблюдавахме. Много ясно ни показаха колко е важен този въпрос. Разбира се, ние винаги сме знали това. Но просто много ярко ни се припомни какво е значението на този въпрос. Особено светлината на първите 6 години на действието на Фонда за солидарност. Комисията получи искания за помощ от 21 държави членки. Около една трета от тях се отнасят до големи бедствия. Имаше искане да се използват средства поради въздействието на различни действия върху економиката или околната среда в много случаи това е едно дългосрочно въздействие. Понякога е много трудно да се измерят последиците от бедствията. Разбира се, ние можем да преброим колко хора са загинали, но економическите и социални загуби са огромни и е много трудно те да бъдат определени количествено. Смятам, че значението за обществото от това да се разработи един добър цикъл за управление на ситуации при бедствие. Ние смятаме, че е изключително важно да се координират дейностите по превенция и за да могат държавите членки да координират своят вашите усилия в дух на солидарност. За тази цел ние виждаме, че в предложението на комисията има някои много важни предложения. Но ние смятаме, че трябва да направим още няколко стъпки напред и точно това казвам в моя доклад. Комисията предлага различни сфери за действия в своето съобщение. Е, eu tive a oportunidade de dirigir perguntas. Само няколко месеца преди да бъде публикувано съобщението, нямаше никакви признаци на това какво ще се случи. Имаше заседания и срещи. Аз съм много благодарен на комисията и най-вече на Генерална дирекция по гражданска защита за тяхното желание да предоставят разяснение и помощ, но Както казах вече, има три основни насоки, които се съдържат в съобщението, но те не се спазват. А това са пълен списък на източници на информация, при бедствие. изследването на комисията – за сегашното състояние на картографиране на риска в държавите членки в общностните насоки за опасни и рискови райони и нанасенето им на картите. А също така из... изчерпателен списък на общностните инструменти, които подпомагат превенция на бедствията. Що се отнася до последния аспект, получих информация, че и изследванията по този изчерпателен списък на възможни източници на финансиране ще бъде приключен до края на юни тази година. Така че това са елементите, с които разполагаме в момента, които са ни предложени. И разбира се, докладът се опира върху наличната информация, така че солидарността, взаимната помощ на държавите членки. Тук са необходими много мерки и Докладът призовава да се създаде мрежа за обединяване на опит и мерки по превенция. Това е подобно на това, което предлага комисията в своето съобщение, но докладът е малко по-амбициозен. Например, предлага се да се включи участието на органите за местно самоуправление и органите за управление на регионално ниво – по този въпрос вече се е произнесла в своя доклад и Комисията по регионално развитие. Така че ние трябва да разгледаме местните регионални характеристики и за това трябва да бъдат органите на управление на съответните нива, да бъдат привлечени. Също така, обединяването на механизмите за превенция е една сфера, която според нас също така може да бъде засилена. Също така трябва да разгледам участието на неправителствените организации. Има една основна идея в доклада и тя е, че независимо от това дали ще случи бедствие, аз смятам, че трябва да отчетем, че има много фактори, защото човекът взаимодейства с околната среда. Той може да използва по определен начин почвите, той може да провежда, да прилага определени практики, и всичко това може да увеличи уязвимостта към бедствия. И това още повече въжи за регионите обхванати от политиката за сближаване. Затова ние смятаме, че Европейският съюз трябва да предложи една финансова рамка за превенция на аварии. И тази рамка трябва да засили вече наличните инструменти и да предостави повече подробности, които да се включат в регионалната политика, политиката за развитие на селските райони, политика за сближаването и нататък. Необходимо е да бъдат отчетени предложените в доклада мерки за превенция, които би трябвало да бъдат приоритетни, когато става дума за финансиране. Например, има държави членки, които са били изключително силно засегнати от бедствия през последните години и затова е необходимо е да има определени приоритети при финансирането. В крайна сметка, ние не смятаме, че трябва да се изготви един изчерпателен списък, но може би е полезно да се направи равносметка след най-скорошните бедствия и да се разгледат най-важните източници. Например, има един опит да се коригират високо рискови ситуации, да се защитят населени райони, които са особено уязвими към определени видове бедствия. Мониторинга на безопасността на големи обекти и гарантиране на безопасност безопасна дейност или на по-скоро на безопасна практика, която да се възприеме от строителния сектор. Също така комисията говори за програмиране на националното сътрудничество при използване на средствата от Европейския съюз. Казва се също, че комисията ще подкрепи очертаването на оперативните програми на национално ниво. Що се отнася до свърходалечените райони и малко населените райони, те трябва също така да бъдат отчетени заедно с тяхната специфика. Има нужда от превентивни мерки и също така е необходимо да се гарантира по-голяма координация и повече сътрудничество между държавите членки. Особено държави членки, които се сблъскват или са изложени на подобен вид рискове. Духът на предложението да се засили участието на органите на управление на местно и регионално ниво. Също така важно е да се осигури по тясна връзка между държавите и членки и от гледна точка на научно-развойната дейност. Тоест, трябва да създаде една мрежа между институциите, които участват в тази дейност. Така че дейността да върви чрез съвместния център за изследвания. Разбира се, за това говори и съобщението на комисията. И това е абсолютно правомерно. Estudar e desenvolver medidas de adaptação, tanto ao nível rural como ao... Също така важно е да се предприемат мерки по адаптиране на селски и градски райони с отчитане на факта, че се очаква значително участяване на екстремалните климатични явления. Също така важно е тук да се намали неравенството между регионите и държавите членки, което все още съществува. Това намаляване на неравенството трябва да бъде приоритет. Особено като четем, че има държави членки и региони, които са особено изложени на определени рискове поради економическата ситуация там. Така че измерението, сближаване също така трябва да бъде включено в стратегията за превенция на бедствия. Всеки регион, всяка държава членка когато са засегнати от бедствия, знаят, че винаги най-бедните, най-уязвимите са засегнати най-много. Има също така бедствия, които имат тенденция към повтаряне, особено в регионите, и регионите обхванати от политиката за сближаване. И особено светлината на предишните резолюции на Европейския парламент, ние отново предлагаме да се създаде Европейския център за наблюдение на сушата. И предлагаме да се предприемат конкретни инициативи по опазване на горите и предотвратяване на горските пожари. Бих искал да благодаря всички докладчици Сянка за техния принос. Ще се постарая да отразя техните предложения. Също така получих информация и предложения от комисията по регионално развитие, по земеделие. Също така се опирах върху предходни резолюции по различни аспекти. И аз ги отразих. Благодаря ви. Благодаря, господин докладчик, за качеството ви, за качеството на доклад, който мобилизира всички нас. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка, които са в тази зала. Благодаря, госпожо. Сега въпросът е много важен и актуален. Съобщението на комисията е навременно. И докладът е много важен. Искам да поздравя докладчика за извършната работа. Също така бих казал, че темата е била повдигана и друг път. Неколкократно сме се занимавали с нея. Бай фора да Европа a catástrofe da Madeira, mas também. Водиха се дискусии и в Европа, но извън нея. Проблеми възникнаха в Мадера, във Франция, в Испания, но и трети страни, като Хаити, също изпитват проблеми. Проблемът непрекъснато възниква и когато възникне, ние търсим решения. И когато търсим решения се опитваме да намерим онази политика, която би ни помогнала да предотвратим бедствията. И тъй като не можем винаги да ги предотвратим, трябва да предвидим механизми и ресурси, а, за да а, не се влушава допълнително ситуацията. Природните бедствия са свързани с промените в климата. Има всички данни сочат, че природните бедствия ще стават все по-чести и по-смъртоносни. Много малко е правено в Европа в тази област. Спомням си, че бях докладчик в комисията по околна среда през 2006 година. Тогава казахме, че е необходимо да разработим механизми за защита, да се засили сътрудничество между държавите членки, да се инвестира повече в научно-развойната дейност. Такива мерки се предлагат от докладчика и сега, тъй като не е направено кой знае колко, независимо от това, че парламентът многократно е предлагал инициативи. Например, през 2006 година ние предложихме да се създаде Център за наблюдение на а, сушата и дезертификацията. Преди година, две, комисията излезе съобщение, в което каза, че такъв един център би бил много полезен, но нещата спряха до там. Идеята се харесва, но не е осъществена. Промените в климата доведоха до това, че сушата, която понякога води до горски пожари, а понякога е предвестник на проливни дъждове, стават все по-често явление. Не смятайте, че само Южна Европа страда от суша. Проблемът съществува и в Централна Европа. Всяка година, септември месец, след летните отпуски, ние започваме да приемаме резолюции за горските пожари още един път декларираме добрите си намерения, още един път казваме, че трябва да направим повече и да го направим по-добре. Аз ще представя предложение за горските пожари. Мисля, че ни трябва директива. Европейският парламент препоръча това да стане направи препоръка, която беше одобрена и от експертна група. След като има директива за наводненията, не виждам защо да няма директива и за горските пожари. Искам да кажа, че и е, е много важно да се води разяснителна работа с оглед на превенция и разпространяване на най-добрия опит. Смятам, че държавите членки трябва да си обменят положителния опит. Искам да спомена още нещо. Разбира се, съветът носи известна отговорност за това, че измененията към Фонда за солидарност са блокирани. Тези изменения бяха приети от парламента преди две години. Ние искаме солидарният фонда за солидарност да бъде деблокиран и да могат средствата по него да се използват за тези цели, за които той е предвиден. В заключение, смятам, че е много важно новите информационни технологии и особено географските а, приложения в случаи на наводнения и други а, следва да бъдат насърчавани. Е, ако бъде приета директива за горските пожари, в нея трябва да се а, включат и разпоредби за защита на горите. Би трябвало, например, да забраним промяната в земеползването и да се предвиди задължение за презалесяване на райони, защитени по Натура 2000. Към тези райони отговорността трябва да бъде засилена. Много предложения и мерки са били а, отправени нееднократно. Необходимо е те да бъдат изпълнени на практика. Всички държави членки би трябвало да могат да разработят карти, на които да са оказани опасностите от горски пожари. Благодаря ви за тези предложения. Те са и важни, и интересни, казва председателката. Сега давам думата на Джумария Огяс. Благодаря, господин госпожо председател. Искам да благодаря на Жоао Ферейра за прекара... прекрасния доклад, който ни е представил. При всички положения, това, което се се установи при последното заседание на заседанието в пленарна зала в Страсбург се дискутира проблема с Мадейра и с други части от Европа. колегата Франсуас също спомена този въпрос. Е, днес е засегнат един регион, утре може да бъде засегнат друг регион. Беше посочено, че такива явления, такива природни явления ще настъпват все по-често. Това беше известено и на парламента, също така, че трябва и да бъдат предприемани различни инициативи. И също така, че тези принципи, които ние разработваме, трябва да бъдат изпълнени. На тези аспекти трябва да се отдаде значимото внимание. По-нататък става въпрос и за финансовите средства. Каква трябва да е финансовата рамка? Тъй като тези средства, които не се предоставят сега, ще бъдат предоставени по-късно и то в троен и четворен размер, когато бъдат изчислени ам, щетите. Това е едно инвестиране в бъдещето. Ето защо тези инвестиции трябва да бъдат направени предварително. Трябва да предприемем тези мерки. Искам да ви споделя още е, една моя мисъл. Е, има много принципи в този документ и също има принципи и в други документи, които бяха споменаха, но е важно да приемем съответните правила, инструменти, но да разработим и програми. Програми, които обхващат всички организации и структури. Такова предложение има в едно конкретно изменение. Аз бих предложил да бъде, да има да бъдат обхванати местните власти, регионалните власти и на надзорните органи, които да се занимават с превенцията. Във всяка провинция, във всяка община, във всяко домакинство. В, трябва да се съдържа една глава в разпоредбите, където да се споменават съответните финансови средства. Местните власти трябва също да бъдат включени. Ам, при предоставянето на финансови средства. Разбира се, с превенция нямам предвид, че може да се предотврати едно земетресение. Реките преливат все по-често. Но, ако бъдат предприяти мерки, то ам, могат да се предотвратят наводненията или ако има наводнения, те да не нанасят такива големи щети. Относно ам, Центъра за наблюдение на сушите. Това е малко безсмислено, но искам да напомня на колегите, че на 16 юни сме предвидели една дискусия за приемане и обсъждане на проекто регламента от съвета и парламента. Е, регламента ГНСС. Това е програма, която включва много оперативни инструменти. Тя е в началната си фаза. Смятам, че в тази структура трябва да бъдат включени такъв вид наблюдения. Финансовите средства са на разположение и остава само да се предприемат съответните мерки. Благодаря ви. Си Мария. Благодаря, господин Тремополос. Благодаря. Темата е много важна. Проектът на господин Ферейра е също много важен. Той обхваща всички основни въпроси, като, използва, като земеползването, например, защитата на екосистемите, борбата срещу опустиняването, картографирането и всички проблеми, свързани с финансирането и сътрудничество между държавите членки. Сега какво можем да допълним? Това е методологията за изготвяне на карти, оказващи опасности от природни бедствия. Би бихме могли да търсим е, задължителни изисквания за държавите е, членки или, някакви, или поне някакви основни насоки. Защото резултатът ще бъде е, по-добър. Съгласни сме, че е необходимо да разполагаме с нормативна база за предотвратяване на бедствия по-конкретно от 2013 година, но трябва да разгледаме по-отблизо националните програми и да осъществяваме контрол върху степента, до която се използват кредитите. Можем да предвидим мерки за защита тогава, когато кредитите не са, не са използвани както трябва от държавите членки, Европейския съюз може да си ги е, вземе обратно. Искам да напомня, че Европейския парламент е гласувал за такова предложение. Става дума за е, кредити на солидарност, които да се отпускат при пожари в Южна Европа. По-конкретно стават на тези кредити в зони с туристически обекти. Освен това, трябва да се направи по-добра оценка на риска. Тогава, когато говорим за промяна в устройство на горите. Бихме могли да се, е, да се опитаме да изградим една по-устойчива система и да поставим акцент върху е, залесяването, да се борим срещу наводненията, е, срещу последиците от промените в климата, като приливи и така нататък. Когато говорим за диги, трябва да бъдем малко по-конкретни дали става дума за малки диги, които могат да погълнат част от водите и да спрат води, приждащи води, за да не се стигне до сериозни проблеми. Накрая, макар че докладът говори за превенция, бихме могли да включим препратка към доклада Бърние за изграждането на корпус за гражданска защита в Европа и борба срещу природните бестия. При всички случаи става, става дума за много добър доклад. Госпожа Янакис. Аз бих искала да зачета изявление от името на докладчика в сянка от европейските консерватори. Първо бих искал да благодаря на господин Ферара за неговия проект доклад. Както се посочва в предложението на комисията, Европейският съюз се сблъсква с увеличаване в броя и интензивността на природните бедствия и авариите. За това е от жизнено важно значение държавите членки намерят пътища да предотвратяват бедствия и да подготвят гражданите, когато те не могат да предотвратят бедствията. Подкрепям идеята на предложението на комисията, а именно да се обръща повече внимание на превенцията. Освен това, действията на общностно ниво трябва да допълват действията на национално ниво и трябва да се търсят сфери, където подходът, възприят от няколко страни или от целия Европейския съюз е по-ефективен от подхода на отделните страни. Според мен този подход трябва да допълва националните действия. Общностният подход към превенцията на бедствията трябва да се стреми да се основава върху мерки, които вече са предприемани на европейско ниво и да подобри ефективността на съществуващите политически инструменти, отнасящи се до превенция на бедствията. Например, не одобрявам идеята за създаване на нов финансов инструмент, нещо предложено от докладчика. Отново, превенцията е преди всичко задължение на отделните държави членки. Действията на общностно ниво само трябва да са допълващи спрямо действията на национално ниво. Мерси. Е, Благодаря. Есте Рамс Гарсия. Благодаря. Благодаря. Бих искала да кажа, че с Комисията по земеделие ние също обсъждаме тези въпроси и за съжаление не мога да присъствам на две места наведнъж. Бих искала да благодаря на докладчика господин Ферейре за това, което е включил в доклада си, а също така за това, че докладът подчертава необходимостта от подобрено сътрудничество на всички нива, местно, регионално и национално. По този начин ние можем да се справяме по-ефективно с природните бедствия. Природните бедствия не признават национални граници. И те не са проблем за всички региони, могат да се прехвърлят и да станат проблем с други региони. Защото ако има горски пожари в Гърция или наводнение в Германия, това засяга всички нас. Затова трябва да гарантираме това, че средства се предоставят за предприемане на достатъчни мерки и за защита на економическия сектор. Ние трябва да подобрим координирането във всички сфери и един пример би било координирането на различни европейски програми, които вече действат на национално и регионално ниво. Ще дам един пример. Начинът по който мерките за предотвратяване на горски пожари – са определени в политиките, са твърде разнообразни, твърде различни. Като цяло съм съгласна с подходна докладчика, имам няколко изменения. Съвсем накратко казано. Първо. Както Европейският парламент вече предложи да има директива за сушата, която да съответства на директивата за наводненията. При това се отчита огромното въздействие на една продължителна суша. Ние имаме, например, такъв проблем в Испания с един от националните паркове. Трябва да имаме един протокол за действие при всички видове природни бедствия дадох за пример преди малко. Горските пожари. Това беше второто. Третото. Земеделските стопани са онези, които опазват ландшафта. Ние трябва да гарантираме това, че земеделската дейност е жизнеспособна както от економическа, така и от екологична гледна точка. Не трябва да се намалява економическата дейност в селските райони, защото ако земеделските производители започнат да масово да напускат тези райони, това ще ги направи тези райони по-уязвими към природни бедствия. След това трябва да имаме една силна европейска политика за горското стопанство, за да могат да се защитават горските ресурси, което е важно и от гледна точка на борбата срещу промяната в климата и от гледна точка на поглъщането на въглерода. Трябва да имаме защита на горите и оптимално използване на горските ресурси. Промяната в климата все повече предизвиква загриженост на Европейския съюз. Европейския парламент е подготвил няколко доклада по този въпрос. В бъдеще трябва да има ясни финансови механизми и инструменти, които да финансират конкретно определени мерки в отделни сектори, така че да предотвратим бъдещи бедствия, които проистичат от промяната в климата. Не можем да смятаме, че сме защитени от такива бедствия. Благодаря. Сега ще дам думата на комисията. Благодаря, госпожо председател. Комисията също би искала да благодари на докладчика за, своето, за неговото становище, както и на парламента, който редовно се произнася по въпросите на превенцията. Подходът на Европейската комисия в тази област е двояк. От една страна искаме да работим по реагирането при кризи, но също така и по превенцията също така и в областта на солидарността от страна на Европейския съюз и заедно с това върху принципа на отговорност за превенция. След приемането на съобщението, Европейската комисия обяви поредица от действия, които бяха споменати от парламента, работа по разясняването, обмена на информация и положителен опит, оценка на риска. Ние искаме превенцията да бъде интегрирана в по-висока степен в съществуващите инструменти. В този смисъл ние сме подготвили документ и ние ще а, раз, ще обмислим връзката между финансовите инструменти и превенцията на бедствията. Също така е необходимо да се разработи методологии и процедури за ефективно изпълнение на мерките на регионално и местно ниво. Европейската комисия работи по въпроса за горите. На 1 март ще бъде публикувана зелена книга за книгите, за горите. Там ще бъдат разгледани различни варианти за политиката в тази област, що се отнася до обсерваторията и наблюдението на сушата въпрос повдигнат от няколко оратора. Общият център на комисията ще работи с тази обсерватория. Нейната цел вече е разработен прототип ще бъде да се предвижда, установява различни явления и да се обменят мнения. Благодаря на докладчиците за становищата. Благодаря, господин Делануа. Сега давам думата на господин Ферейра, като му благодаря още един път за качеството на доклада, за което се изказаха и всички изказали се. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегите за техните изказвания. Ние със сигурност ще имаме възможност да обсъдим и други аспекти, да предприемам някакви стъпки, да направим промени. Искам да ви кажа, че аз съм отворен за всякакви ваши препоръки. или някакви коментари, които може да имате по време на едно или друго заседание. Искам да се спра на един въпрос. Това е един от основополагащите въпроси в този доклад. Това, което можем да предотвратим, са бедствията, но не можем да предотвратим екстремните природни явления. Е, но тези е, екстремни природни явления не е, водят до неизменно до природни бедствия. Може би в бъдеще ще се проявяват по-често, отколкото преди такива екстремни природни явления – които не значи, че а, ще се отнасят или ще бъдат отнесени към природните бедствия. Относно директивата, свързана с сушата, важно е да се предприемат конкретни мерки, да се концентрираме върху тях – за да могат да бъдат контролирани и наблюдавани тези два вида природни бедствия, наводнения и суши. Комисията вече е планирала съставянето на тази агенция за наблюдение на сушите, но това, което аз изказвам е една препоръка. Може би, може по- подробно да обсъдим какви трябва да са целите на тази агенция за наблюдение относно горските пожари. Има наистина директива, но трябва да има и една инициатива от страна на комисията по отношение на горските пожари и горската сеч. В много държави членки съществува голям проблем с устойчивото развитие на горското стопанство и залесяването, тъй като много повече ам, дървен материал бива изсечен, отколкото засаждан. Това води и а, до заболяване сред фауната и флората. Трябва да бъде подкрепено залесяването. Местните видове трябва да бъдат защитени преди всичко. Трябва да се запази биоразнообразието и трябва да се извърши превенция по отношение на бъдещи природни бедствия. Един от колегите спомена, е, че сме предложили нов финансов инструмент. Някои колеги са на това мнение. Но има и други различни мнения. Това, което предлагам в моя доклад, да има една е, финансова рамка, която да включва редица финансови инструменти това е мнението на редица колеги, с които поддържах контакт. И смятам, че това е едно уместно решение да използваме съществуващите инструменти от политиката на регионално развитие ам, и други такива политики. Такива програми, които се отнасят и са релевантни до ам, с превенцията на природни бедствия. Превенцията на катастрофи беше приоритет на държавите членки, но сега ние искаме да засилим а, солидарността и сътрудничеството между отделните държави членки. Но превенция не, не трябва да остане само в ръцете на държавите членки. Не трябва да се подценява ролята на а, селското стопанство и на замеделските стопани. Както вече казах, трябва да има възможност а, да хвърлим поглед и върху такива подобни доклади а, от а, Комисията по земеделие. Разбира се, земеделието играе една много важна роля. Общата селско-стопанска политика политика трябва да бъде взета предвид при развиването на такива програми за предотвратяване на природни бедствия? всичко трябва да бъде ам, взето предвид като проблеми, свързани с обезлюдяването на определени територии, които ам, след това, в които се кри голяма опасност при едно евентуално природно бедствие. Е, колегата Огиас, е, колегата Тремополос е, засегнаха следния въпрос. Инструментите за програмиране. Те трябва да съдържат една глава, която да е свързана с превенцията. Превенцията беше в правомощията на държавите членки преди това. Но програмирането трябва да бъде преработено и а, да се отдаде необходимото внимание и на финансовите средства, които са необходими. И тези средства трябва да бъдат разходвани рационално. Миналата седмица по време на дискусията колегите също го споменаха. Съществуващите механизми, които споменах, трябва да предвидят и съответните механизми за преработка. Вече има мерки, които вече са предприяти и трябва да ги имаме предвид. Това е много важно, искам още веднъж да спомена. Но, но ние не предлагаме нови финансови инструменти, а едно обединяване на финансовите инструменти с цел финансиране на превенцията. Това означава, че трябва да се задат съответните контролни механизми, които да контролират разходването на финансовите средства от тези финансови инструменти. Искам да подчертая още веднъж, че аз ам, ще се ще приема вашите предложения и ще взема предвид това, което беше казано днес, но се надявам и на вашите писмени предложения. Мисля, че срока, както каза председателката, е 22. До тогава очаквам вашите предложения. Благодаря ви за този преход към закриването на заседанието. Ще гласуваме на 3 и 4 май в пленарна зала през юли. Благодаря на всички, които имаха коража да останат до края на това дълго заседание. Приятна вечер и до утре!